сигурността. Този механизъм действа много добре. Работим и към, за по-доброто доближаване на националните парламенти до европейската идея. С това приключва днешното заседание. Утре в 9 ще продължим работа. Дневният ред е публикуван на веб страницата на